Good morning, dear colleagues, uh, to our meeting. Добро утро, скъпи колеги! Добре дошли на заседанието. Преди да започнем заседанието, искам да ви помоля да почетем памета на Самюел Пати, един обичан и много уважаван учител по история и география от Франция, брутално убит на 16 октомври за това, че е говорил с учениците си за свободата на словото по време на учебен час. Това варварско убийство потресе всички ни. Самюел Пъти заслужава нашето уважение. Не бива да го забравяме. В мислите си, разбира се, сме преди всичко с семейството на господин Пъти но мислим също така и за всички учители в цяла Европа. Посегателството върху един учител е посегателство върху всички преподаватели. Това е посегателство върху основните ценности, които те преподават и отстояват. Свободата на мисълта, на словото, на образованието, критичното свободолюбиво мислене, зачитането на различията помежду си и на различните култури, е в основата на демократичните общества в Европа. Наш дълг е да отстояваме тези ценности. Преподавателите в Европа и другаде по света трябва да могат да преподават без да изпитват страх и без да бъдат сплашвани. Комисията по култура и образование застава на ясната позиция, че борбата срещу омразата и екстремизма, отстояването на ценности като свобода на словото и на изразяването трябва да са сред приоритетите на Европейския съюз. Нека сега почетем с едноминутно мълчание паметта на Самюел Пати. Thank you very much. Благодаря ви. Ich möchte nun... Нека сега приветстваме с добре дошла комисар госпожа Мария Габриел. Тя е свързана с нас дистанционно. Добре дошла на заседанието на комисията ни Радвам се, че сте добре и че за пореден път сте готова да отговорите на нашите въпроси. Предстои днес госпожа Габриел да ни разясни в какво се състои тъй нареченият нови европейски Баухаус, който упомена председателката на комисията госпожа Фон дер Лайен в изявлението си за състоянието на Съюза. Какви са целите на тази инициатива? Какво ще е въздействието и върху сферата на културата и образованието в Европейския съюз? В какъв размер ще бъде финансирана тя и откъде ще бъдат набавени тези средства? Това са само някои от въпросите, които си задаваме тук в нашата Европейската комисия. Да се надяваме, че днес те ще получат отговор. Освен това, много ни се иска, госпожо Габриел, да обсъдим с вас настоящото състояние на преговорите по трите програми в рамките на МФР. По-точно Еразъм Плюс, Творческа Европа и Европейския корпус за солидарност. Ще дам първо думата на госпожа Габриел за 8 минути. След това ще имаме време за два кръга от въпроси и отговори, в рамките на които всяка политическа група ще има по 2 минути за въпроси. След всеки кръг въпроси, госпожа Габриел ще има 8 минути за отговор. Радвам се, че сте сред нас, госпожо комисар. Давам ви думата. Благодаря ви. Имате 8 минути. Bonjour. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Добър ден. Благодаря много, госпожо председател. За мен е удоволствие винаги да разговарям с вас. Аз използвам повода с едноминутното мълчание за Самуел Пъти и да кажа, че ние трябва да защитаваме свободата на мисълта и словото. Още веднъж благодаря за вашата подкрепа и за насърченията през последната седмица. Знаете, че борбата с измененията на климата и опазването на нашето наследство означава, че трябва да променим начина си на живот. За това за комисията Зеленият пакт е приоритет. Но тук имаме нужда от голяма подкрепа и най-вече истинско иноваторство. На 14 октомври ние обявихме новата европейска Баухаус. Това ще бъде и първото обсъждане днес. Ролята на Комисията по култура в трите етапа разработка, изпълнение и разпространение е много, много важна. Първо ще кажа, че движението на новия европейски Баухаус ще бъде един вид мост, мост към културата, нова естетика, свързана с Зеления пакт за Европа. Новият Баухаус означава, че Зеленият пакт ще се доближи до начина на мислене на гражданите, за да имаме един комфортен, но устойчив начин на живот. Желанието на председателката Фондерлайн е екологичният преход да бъде и културен преход – И ето това ще бъде и първото изражение на новата култура. Баухаус означава движение, което знаем, че в миналото е обновило архитектурата, но сега искаме също да обнови начина ни на потребление. Зеленият пакт означава по различен начин да разглеждаме своите сгради, своя стил на живот, да работим с инженерите и архитектите. Новият европейски Баухаус, обявен от комисията, не означава само култура, но също така и инициатива, която ще бъде много важна за цялото общество в този екологичен преход. Това ще бъде творчески, иновативен преход в името на кръговата економика и нашите цели, свързани с възобновяема енергия. Ние бихме искали културното измерение също да бъде видимо и Зеления пакт по този начин да се доближи до гражданите. Аз с удоволствие подкрепям тази инициатива, като знаем, че се мобилизират и ресурсите, които са в моя ресор. Ще работя заедно с вас в Комисията по култура. Може би трябва да кажа, че а, съвместните изследователски центрове вече работят по тази концепция – Е, тази инициатива ще бъде конкретизирана, но знаете, че съвместните изследователски центрове имат много богат опит и този опит е отчетен в различните научни и технически области. Също така ние трябва да видим как можем да мобилизираме добрите практики – резултатите от вече изпълнени проекти, мрежите, с които разполагаме. Това ще бъде важно за първия етап, етапа на разработка, но ще бъде важно и до края, до пълното изпълнение на инициативата. Много е важно да мобилизираме всички съществуващи ресурси, за да може те да се превърнат и в двигател на този нов проект Европейски Баухаус. Мисля, че в моя ресур има е, една очевидна връзка между научните изследвания от една страна и от друга страна екологията. Аз нямам търпение да чуя какво мислите вие за този нов проект – Готова съм да работя с вас, за да доразвием концепцията и да видим как тя може да бъде полезна. Използвам възможността да спомена накратко и преговорите, които текат. Те бяха споменати от председателката. Искам да ви поздравя за ползотворните дискусии по програма Еразъм и устойчивото управление. Мисля, че ние наистина ще напреднем колкото се може по-бързо и ще приключим тези преговори в срок, за да може колкото се може по-скоро тази програма да се изпълнява до година. Програмата Еразъм е важна. Ще спомена също така и Творческа Европа, както и Европейския корпус за солидарност. Те също са изключително съществени. Надявам се и там да постигнем компромис. Вие знаете, че аз ще направя всичко, за да приключим преговорите възможно най-скоро и програмите да се изпълняват. Що се отнася до културата и по-нататък ще говоря, сигурно ще има много въпроси, но искам да ви поздравя за резолюцията за културното рестартиране на Европа. Много е важно да се отбележи, че идния месец ще има отново съвет на министрите и това е едно силно послание. В рамките на Творческа Европа имаме и нов механизъм за обращението на творбите на изкуството в Европа. Направено е проучване на нуждите и полезните взаимодействия. Ние ще се опитваме да може спектакли и творби да пътуват из Европа присъствено или онлайн, но се търси някакъв баланс между онлайн присъствието и физическото присъствие в условията на тази криза. Ние ще се опитаме до максимум да развием европейското културно пространство. Позволете ми да спомена още три теми. Благодаря много за Европейската седмица на спорта. Знам, че тя беше много успешна. 55 милиона са се отзовали по Твитър. Благодаря ви за вашия ангажимент. Благодаря ви също така, че се ангажирате с научните изследвания с иновациите, защото ние искаме да има връзка между европейското образователно пространство и европейската наука. Много е важно всички да бъдат обединени в своите усилия през идните години. Европейският парламент наистина е даде силен тласък в това отношение. Благодаря ви за подкрепата за тези три инициативи Европейското образователно пространство, плана за действие за е, дигиталното образование и плана за научни изследвания. Аз се радвам, че сме подкрепени. Както се казва в нашето съобщение, нашият подход е иновативен, приобщаващ. Ние се съобразяваме, разбира се, с правомощията и на държавите членки. Прекъсната е ораторката. Merci par avance pour vos questions, pour vos remarques. Благодаря предварително за вашите въпроси и изказвания. Я. Ich uh... Председателката. Преди малко не обясних процедурата, но ако значително си надвишавате отреденото за изказване време, ще използвам едно звънче, за да ви го сигнализирам. Няма да ви прекъсвам по този начин. Просто ще ви напомням, че полека-лека трябва да се ориентирате към приключване Знам, че има технически проблеми с тази процедура. Затова моля колегите, ако използвам звънчето, след това отново да натиснат бутона СПИК, за да довършат изказването си. Благодаря ви, госпожо комисар Габриел за стъпителното изказване. Със сигурност към вас ще има въпроси. Първо ще дам думата на Михайла Шойдрова за две минути. Hello? Здравейте. Чуваме ви. Имате думата. Чудесно. Уважаема госпожо комисар, много се радвам, че сте сред нас днес и че сте добре. Благодаря ви за встъпителното изказване. Искам да се спра върху два въпроса ще ви задам и два въпроса. Първият е свързан с въздействието на COVID-19 върху Еразъм Плюс и Европейския корпус за солидарност. Радвам се, че бе удължена програмата за стажове по Еразъм от 12 на 18 месеца. Тоест срокът бе удължен на 18 месеца след завършването. Благодаря за това на вас и екипа ви. Що се отнася до други мерки за мобилност по Еразъм Плюс, корпус и Европейския корпус за солидарност. Радваме се, че мерките са приведени в съответствие с въздействието от COVID-19. Искаме да обсъдим с вас възможността за увеличаване на връщаните суми. Размерът към момента е 35% не смятате ли, че трябва да има повече разпоредби, отчитащи въздействието на пандемията по тези две програми? Агенциите на комисията, структурите ще трябва да работят по-тясно заедно с националните структури не бива да се стига до положение, при което участващите в европейските програми за мобилност да биват спирани по границите. Това бе първият ми въпрос. Вторият ми се отнася до платформата за цифров достъп до европейските институции на културното наследство и на гражданската програма. Тази програма следва да се финансира по средствата за програмата Цифрова Европа. Знам, че тя спада към ресора на вашия колега, комисар Бретон. Много сме разтревожени във връзка с предложените съкръщения на финансирането по програмата. Те ще изложат на риск платформата. Бихте ли могла да поговорите с комисар Бретон по този въпрос? Благодаря ви, госпожо комисар Габриел, за проявената от вас ангажираност, за начина по който работите по новите програми и новите дейности. Thank you very Благодаря ви за начина ви на работа и за ангажираността ви. Благодаря ви за отговора на въпросите ми. Председателката благодаря на Михайла Шойдрова. Петра Камереверт. Благодаря. Благодаря и на Мария Габриел. Благодаря, че прояви готовност да участва в днешното ни заседание. Ще се спра най-вече върху проекта Нов европейски Баухаус. Трябва да призная, че онова, което казахте до тук не ме убеди наистина. До момента не съм наясно с смисъла, който следва да проистече от една подобна инициатива. Още повече като се има предвид, че няма яснота за размера на разходите. Говорихте за нова естетика. Това не е нещо, което може да се наложи от държавата. Класическият Баухаус е бил също местна инициатива, не е бил предписан от държавата. Говорихте също така за сигурно, интелигентно и устойчиво строителство. Това е свързано естествено с архитектурата, но не бива да се стига до уравниловка тук, тъй като многообразието в архитектурата е нещо, с което Европа се откроява. Има и още нещо, което още от сега мога да ви гарантирам от името на групата на социалистите и демократите, а именно, че няма да застанем зад инициатива, която под някаква форма да се финансира от бюджета за програмата Творческа Европа. По тази програма така или иначе вече има прекалено малко средства, много по-малко от онова, което бе изискано първоначално. Няма според мен възможности от тези средства да се финансират нови инициативи. Имаме си други проблеми за решаване в момента. Не бива да са на дневен ред подобни инициативи. Следва по фонда за възстановяване 2% да се заделят за областта на културата и за творческия сектор. Тази цел трябва да постигнем. А всички останали инициативи, колкото и да са добри, трябва да излязат в момента на заден план. Знаем колко е трудно да се преговаря с държавите членки за финансиране. До момента информацията, с която разполагам за тази инициатива, не ми се струва убедителна. Това са едни чудесни формулировки, зад които обаче не стои почти нищо съществено според мен. Така че бихте ли могла малко по-конкретно да обясните какво следва да се постигне по тази инициатива? Е, Благодаря на Петра Камереверт. Лоран Сверан от името на Обнови Европа за две минути. Е, Благодаря. Благодаря, че вие обърнахте внимание, госпожо председател, на господин Пъти и това, което се случи. Ние винаги трябва да се борим за свободата на тези, които преподават. Благодаря. Сега искам а, да премина към темата. Мисля, че е много хубаво, това, което е замислено с проекта Bauhaus, да се доближим до гражданите, това е чудесна идея и винаги можем да я конкретизираме, така че да има резултат. Вие сама казахте, че ще използваме и съществуващите мрежи. вие не описахте детайлите, но трябва да се запитаме как да направим така, че този проект наистина да отразява нашите стремежи и да отговаря и технически на тях. Еразъм плюс центровете за професионално обучение, университетите също могат да се включат в тази инициатива и да я доразвият. Това е важно, тъй като в момента наистина нямаме голям бюджет. Освен това, може да се използва InvestEU за по-голяма конкретизация и защо също така да не помислим за 30% от бюджета за зеления преход. Струва ми се, че това, което ни липсва в момента е именно ключа към проекта неговата конкретизация, може би трябва да използваме целият бюджет на наше разположение в различните му части. Знам, че до сега само три страни са представили своето, своите планове за културното възобновяване. Искам да попитам как Европейската комисия ще се ангажира и ще подкрепи всички държави. Председателката благодаря, Лоранс. Би трябвало да дам думата сега на идентичност и демокрация, но няма изказващ се от тяхно име от името на зелените Салима Ембу. Merci, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Не се е чува ораторката. Туше, je m'associe pleinement. Euh, Бях трогната от думите ви за Самюел Пати, напълно ги споделям. Уважаема госпожо комисар, благодаря ви, че сте сред нас днес и че ни представяте проекта, който е толкова скъп на председателката фон дер Лайен. Искам, както колегите, да приветствам всички положителни елементи на този проект. Но съм до някъде изненадана от е, мястото, което бе отделено на тази инициатива в речта за състоянието на Съюза. Госпожа фон дер Лайен е, би трябвало повече да говори за състоянието на културата – това е единствената конкретна инициатива, представена от комисията в средносрочен план за възстановяване на културата. Няма никаква стратегия във връзка с затварянето на културните институции по време на втората вълна на COVID. Няма нищо по отношение на възстановяването на сектора. Госпожо комисар, искам да припомня, че културата не е само украса към други приоритети и действия, предприемани от Европейския съюз. Действително, новият Баухаус трябва да се превърне в нов културен проект на Европейския съюз за спасяване на културата в съзвучие с Зеления пакт. Бихте ли пояснили и за това се включвам днес. Какво ще е мястото на културата сред приоритетите на европейската култура и може ли да ни кажете с конкретни примери как новият европейски Баухаус ще се впише в културната сфера? По отношение на Еразъм, наистина преговорите бяха възобновени, но ви обръщам внимание, че ако бюджетът не е на висота, ще трябва да се откажем от някои неща. На плоскостта на екологизацията и движението. За екологизацията и за движението, свободното движение, може да се каже вече, че те ще бъдат по-ограничени. И трето, иска ми се да коментираме мястото на културата във външните отношения. Това беше една от трите стратегически цели на програмата от 22 май от 2018 година. Парламентът има резолюция по въпроса от 2017 година. Иска ми се заедно с вас, след като съм следила това, което е направено по време на предишния мандат, да разберем какво ще се прави в бъдеще. Uh, please press the speak button and finish your sentence, please. Моля да натиснете копчето, на което пише изказване и да довършите изречението си. Please go on. Your... Микрофонът ви е включен. Можете да продължите. Можете да продължите. Please go on. Je crois, je crois qu'il y a un problème. Мисля, че стана нещо. Като че ли микрофонът ми остава блокиран, казва ораторът. Не, напротив, работи добре. Моля да натиснете копчето, на което пише изказване. Vielleicht noch mal zur Erläuterung. Председателката, нека още веднъж разясня. Ще говоря бавно, за да ме разберат всички. Когато изтекат двете минути, ще използвам звънчето. Моля след това отново да си натиснете бутона Speak, за да си довършите изречението. Използвам звънчето, излизам от системата, след което вие можете да си довършите изречението, но за целта трябва да натиснете бутона Speak. Das scheint nicht zu funktionieren. В момента явно не е възможно да се свържем с колегата. Давам думата на следващия колега Даце Мелбарде за две минути, моля. So, can you hear me? Чувате ли ме? Да. Можете да направите изказването си. Да. Благодаря ви. Добро утро. За съжаление, имам проблеми с връзката днес сутринта и заради тях не можах да чуя цялото изказване на госпожа Габриел. А ако нещо сте казали, аз питам за него, моля да игнорирате въпроса ми. Искам да се изкажа в подкрепа на казаното от колегата Шойдрова – много добре е да чуем какви са плановете на комисията във връзка с библиотеката Европеана. Комисията и другите институции градят сега своята програма за цифровото общество и Европеана трябва да заема високо място сред приоритетите. Добре е да се знае какви са разходите за програмата до сега. Имам и други въпроси, свързани с инициативата Баухаус. Благодаря ви за това, че ни дадохте разяснение за проекта. Първоначално идеята Баухаус е много новаторска. Не само под един покрив се обединяват различните изкуства, а и изкуството се съчетава с технологичните новости през съответната епоха и с занаятите, което води до по-функционален дизайн. През 2018 година бе приета декларация на европейските министри на културата, с която бе отправен призив за изграждане на висококачествена култура в Европейския съюз. Аз съм сред онези евродепутати, които смятат, че е добра идея да се осъществи този проект, но ако му бъде отпуснато допълнително финансиране. Първоначалната идея за Баухаус е в служба на промишлеността, на индустриалността. Днес обаче живеем в постиндустриално общество. И трябва да коментираме и темата за производството и потреблението. Освен това, идеята за Баухаус първоначално е спонтанно породена в низините. Тя не е наложена отгоре. Как ще направите така, че европейският Баухаус в подходящ момент да се превърне в успех, като се привлекат най-високо квалифицираните и изявени творци и специалисти? в областта на архитектурата, дизайна и така нататък. Моля да приключа. Моля да приключите вече изказването си, казва председателката. Моля да натиснете копчето, на което пише изказване и да довършите изречението си. Ich möchte die Technik bitten, dann, wenn ich mich einmische, um председателката. Моля техниците, когато се намесвам, за да напомня на изказващите се да приключват по възможност да оставят микрофона им включен, така че ораторите да трябва само да натиснат бутона спик. В противен случай имаме проблеми. Okay, dann kommen wir zum nächsten Redner für Добре, от името на Обединената левица Ферандо, Фернандо Барена Азар. Не се чува ораторът. Господин Барена, ще ви обновим страницата, за да ви чуем. Цайт да nutzen. Председателката, междувременно ще използвам времето, за да задам я самата въпрос. Бих искал да узная, искала да узная следното от госпожа комисаря. Обменихме писма по въпроса за симулацията. Ораторката е прекъсната. Uh, yes, thanks, Chair. And uh, first of all, uh, let... Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа Габриел за нейното изказване. Прегръщам тази възможност, както направи и колегата от групата на социалистите и демократите, за да запитам за бюджета. Сегашните цифри за култура са възможно най-низките, дори под границата на приемливото. В продължаващите преговори на риск са изложени образованието в бъдеще, движението на студентите. Еразъм Плюс е от огромно значение за повишаване на уменията на студентите и трябва да бъде снабдена с необходимото финансиране. Има и резолюция на парламента от 2018 година за допълнителното финансиране с над 20 милиона евро на Еразъм Плюс. Само, че програмата не е напълно на висотата на очакванията. Тя трябва да бъде свързана с повече финансиране за публикуване на материали на различни езици, защото публикуването на различни езици е форма на признаване на езиците, които съществуват в държавите членки. От друга страна трябва да се предприемат проактивни мерки за ограничаване на неблагоприятното отражение на използване на транспортни средства като се дават други възможности за участие на студентите в програмата. Какъв е подходът ви, госпожо комисар, към тези два въпроса? Благодаря предварително за отговора, който ще дадете. Председателката, благодаря. Доста ни притиска вече времето, за това ще задам съвсем кратък въпрос. Ако искаме да приключим преговорите за МФР, ще трябва в спешен порядък да ни се предостави симулация за въздействието на предложеното до тук върху програмите. За пореден път ви помолих за такава информация. Ще ни е необходима тази симулация, за да сме наясно какво ще е въздействието на предложението на комисията и на предложенията на държавите членки в сравнение с предложения от комисията бюджет за 2018 година. Нуждаем се от тази симулация в спешен порядък, тъй като от нея ще зависи изобщо какви действия ще могат да се финансират по програмите. Нека тя ни бъде предоставена по-скоро, за да можем да приключим и преговорите. В интерес и на комисията е да ни предостави такава бюджетна симулация. Сега ще дам възможността на комисар Габриел да отговори в рамките на 5 минути. По време на следващия кръг от въпроси ще трябва да ви съкратя времето на минута и половина, иначе няма да си спазим графика. Мария Габриел за 5 минути. Мерси Боку, мадам la благодаря ви, госпожо председател. Започвам веднага с въпросите. Най-напред благодаря на госпожа Михаела Шойдрова за това, че потвърди колко важно е и в бъдеще да проявяваме гъвкавост и да подпомагаме програмата Еразъм не само с оглед на новата виртуална действителност. Има увеличение на средствата по това работим с моя екип и мисля, че трябва вече да се съобразяваме с тази действителност. Трябва да се приспособим към нея. Тя е реална. Що се отнася до участието на културата в международните отношения, знаете, че е необходимо да съществуват формати, в които да се обсъждат тези теми. И ние с екипа си продължаваме да работим за виртуалната мобилност, виртуалното движение, което разбира се в никакъв случай да не замества физическото движение, когато е възможно такова да бъде възстановено. Е, за Европеана ще разговарям по въпроса с комисаря Бретон. Зная, че платформата там се цифровизира. Е, през есента на 2018 година имаше един сравнително критичен отчет за функционирането на тази платформа. Искам да поздравя колегите, които работят с Европеана, защото от тогава насетне те направиха много. Непрекъснато водим обсъждания. Е, например, преди месец имахме такъв разговор с журналисти от различни държави членки. Европеяна има своето място, тя се ползва. Поемам ангажимент да разговарям с комисаря Бретон и да видим какво можем да направим за бюджета на платформата. Що се отнася до въпроса на госпожа Камерева за Баухаус? Въпросите, които нямат ясен отговор, не ни плашат. Нека кажа следното не подлежи на съмнение, че е, ние сме се ангажирали с приоритета на творческа Европа, е, но бюджета не е този, който искаме да подкрепя нашите инициативи. Не мисля, че трябва да вървим в тази посока. За момента Баухаус ще има две, три фази. Първата фаза е тази на разработването, на дизайна. До 2021 година искаме да протече процес на съвместно творчество. Архитектите, артистите, учените, новаторите през този процес, през тази фаза ще ни позволят да откроим полезни проекти. И така през втората половина на 2021 година ще отправим призив за представяне на проектни предложения чрез други програми. След това ще започне фаза на разпространение през 2022 година. И за това трябва да помислим повече. В момента в първоначалния проект е предвидено да има петима основатели на Баухауса, които да работят върху нашия начин на живот, устойчивостта, към която се стремим и други важни въпроси за нас, но това трябва да бъде обвързано с нашите други приоритети. Може да бъде социалната кохезия, може да бъде борбата с промените в климата. Е, значи трябва да се ориентираме към пет знакови проекта и така да покажем на съгражданите си, че и те могат да участват в тях и да дадат своя принос. И е, от 2023 година ще се стремим вече да променим работата в областта на културата, на основата на тези проекти. Да, мисля, че ние имаме платформи, които са дали много добри резултати. Благодарение на Европейски парламент съществуваше платформата Creative United. Да творим единни. Там имаше 22 000 участници. Благодаря, че ми припомнихте за центровете за чиракуване и стажове. Да, те имат своето място. Мисля също, че можем да ангажираме програмата Хоризонт Европа. Припомням новата мисия за климатично неутралните и интелигентните градове. До 2030 година сме си поставили за цел да създадем 100 климатично неутрални града. И мисля, че нашата идея за инициативата Баухауса има своето място тук. Как да подберем и да изградим тези градове, така че да ги превърнем в пример. За всичко това ще се говорите първа. Друг важен момент е Европейския фонд за регионално развитие. Вече говорих с колегата Елиза Ферейра. Ще работим по този въпрос съвместно. Във фонда за регионално развитие има предвидени средства за изграждане на мрежи. Тоест, артистите, архитектите, инженерите могат да бъдат финансирани, за да изграждат мрежи помежду си. Е, културния сектор това ни липсва, тъй като той е много фрагментиран, много разнообразен, но мисля, че ето това са начини, за които можем да мислим. Начини за изграждане на мрежите. Та, до 2021 година в тази първа фаза на съвместно творчество трябва да помислим кои са въпросите, на които да търсим отговор, кои са и релевантните въпроси, с които не, да не се занимаваме къде са рисковете, къде са опасностите. Иска ми се културният сектор сам да е двигател на тази инициатива. За мен Баухаус в Европа ще бъде място, пространство, което да изградим заедно и където в бъдеще все по-видимо да става нашето културно наследство. Мисля, че тук има голям потенциал, но сте прави. Трябва и да внимаваме, тъй като често дяволчето се крие в подробностите – трябва да има връзка с програма Творческа Европа, програма Еразъм, програма Хоризонт Европа. И въпреки тези връзки да не лишаваме от идентичност, от собственото му лице, нашия проект. По отношение на външните отношения, искам да кажа, че поставеният от вас въпрос е много важен. На 12 ноември ще бъде проведена конференция за културните обекти и външните отношения. Категорично ще продължавам да обръщам внимание на този въпрос. През декември месец ще обявим нова програма за новаторство образование, култура и цифровизация на територията на Западните Балкани. Можем така да привлечем всички държави от региона в творческа Европа. И има проекти, където Косово и Сърбия ще работят заедно. По време на последния кръг на събиране на проектни предложения, два от одобрените проекти бяха с участието на Косово и Сърбия. Чрез културата, можем да осигурим сътрудничество в този район от изключително значение. Да, аз заставам зад инициативата Баухаус, но е необходимо и да популяризираме тази инициатива. Когато говорим за ролята на архитектите, трябва да ги привлечем на своя страна. Бяха предвидени 5 минути за изказването ви. Моля да приключвате постепенно, а въпросите, на които не сте отговорила, ще може да засегнете накрая след втория кръг от въпроси. Приключвам. Приключвам. С въпроса на господин Барана. Да, в новата програма е разъм с зелен оттенък е предвиден за ограничаване на вредното отражение върху околната среда. Вие говорихте за транспорта. Ние искаме да окоръжим студентите да използват възможно най-щадящи околната среда превозни средства, но знаете, че има и региони в Европа, където влак не може да стигне. Да, искаме да използваме всички възможни начини за намаляване на екологичния ни отпечатък. Когато се правят семинари, да се намали използването на пластмасови изделия, например. Да, искаме да ангажираме студентите максимално и това ще направим чрез зеления еразъм. Председателката, благодаря. Сега в рамките на втория кръг от въпроси, тъй като времето много ни притиска, за да можете всички да вземете думата, ще ви ограничавам времето за изказване по на минута и половина. В противен случай госпожа комисаря няма да може да ви отговори. След изтичането на минута и половина ще ви изключвам микрофоните и ще давам думата на следващия оратор. Иначе няма да се справим. В 10 часа предстои слушването за Унгария. Давам думата на госпожа Шойдрова, която ще се изкаже от името на госпожа Бенхумея. Uh, thank you very much. Uh... Благодаря ви. Благодаря ви за отговорите. Аз искам да се извиня от името на Изабел Бенехуменея. но нека поговорим наистина за проекта Баухаус. Баухаус е много важен период в архитектурата и изкуството. От преди 100 години. Е, това е нещо, което се е развило спонтанно. Вие искате да насърчавате културата и изкуството в архитектурата. Наистина има огромни иновации. Нямам никакво съмнение, че вие сте запозната с красивите модерни сгради на стила Баухаус. Същевременно това е стил, който е екологичен, защото архитектите му знаят, че ние трябва да подходим по различен начин. Би трябвало да има подкрепа наистина, да има и финансова подкрепа, но от друга страна ми се струва, че не можем да казваме на творците как да творят. Баухаус е нещо, което се е зародило долу нагоре. Съгласна ли сте, госпожо комисари, какъв е вашият подход? Ich muss äh, Председателката трябва да ви прекъсна сега. Доминик Руис Девеса за минута и половина и тук ще следя строго за времето за изказване. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на вас, и на госпожа комисаря Габриел. Благодаря ви за едноминутното мълчание в памет на Самуел Пати. Госпожо комисар, надявам се, че се, сте се възстановили от COVID. Благодаря ви за представенето на инициативата Баухаус. Според мен тя е добра. Знаем, че подхода на моя координатор е да има връзка с Зеления пакт, да има координация. Вярно е, че има и опасности – защото в момента ние говорим само за пет проекта. Вие сама казахте, че финансирането няма да дойде от Творческа Европа. Тогава откъде ще дойде? Може би от Фонда за възстановяване, но Фонда за възстановяване трябва да се използва за целия културен отрасъл – ние трябва, освен това, да гарантираме творческа свобода. Струва ми се, че е добре да се мисли за нова естетика, но тя не бива да се обвързва само с Зеления пакт, а изобщо с една нова Европа, с европейските ценности, не само с екологичния преход. Освен това, трябва да се включат не само архитекти, но и филмови режисьори, писатели, защото Баухаус е по времето и на Франкфуртската социологическа школа. Това са взаимосвързани движения. Не забравяйте, госпожо комисар, Председателката, за съжаление, трябва да ви прекъсна от името на Обнови Европа, Франси Кюрел. Ilana Sikurel, bitte press the speak button. Voilà. Merci, est-ce que vous m'entendez Благодаря ви, чувате ли ме? Добър ден, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. След няколко дни френските ученици ще се върнат от вакансия и отново ще тръгнат на училище. Ние отчитаме памета на Самуел Пати. Това, което се случи е шок за Франция, шок за Европа. Благодаря ви за едноминутното мълчание. Този шок е толкова голям, защото виждаме как може да бъде един, убит един човек, който е посветил живота си на преподаването. Във всички държави и членки ще се говори за памета на Самуел Пъти и това е важно, защото трябва да се борим за свободата на словото и мисълта. Това е нашето най-съществено преимущество. Госпожо комисар, какво ще направите, за да може тези права да се защитят в интернет пространството? На второ място, как можем да опазим свободата на мисълта в училищата, но също така и в университетите, защото там започва да се налага един различен подход, който тръгва от случващото се в САЩ и който не е този подход, който искаме. Благодаря Салима Ембу. Още веднъж има думата. Мерси, мадам благодаря, госпожо председател. Аз замествам колега, който няма как да присъства. Госпожо Габриел, какво мислите вие за ролята на културата и спорта в борбата срещу расизма? Расизма е едно от най-големите предизвикателства за Европейския съюз. Каква ще бъде вашата роля и нашата роля в изпълнението на този план? Благодаря. Äh, Благодаря ви. Благодаря ви също и, че бяхте кратка. От името на ЕКАРЕ, господин Слабаков, минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Габриел, че е сред нас. Е, ще ви кажа моите притеснения и след това ще задам въпроси. Значи в речта си Урсула фон дер Лайен не спомена думата култура нито един път. И това за мен е изключително притеснително. А, аз не разбирам точно как ще бъде интегрирана Баухауза културната политика, а, особено ако се посегне на чудовищно урязани бюджет на творческа Европа за следващите 7 години. Това ми е много интересно. В момента Европа отново е в карантина и културата, както винаги, е най-засегнатия сектор. Не туризма. Механизма за възстановяване и устойчивост предоставя на държавите средства за подпомагане на културата и туризма. А, по моите скромни познания мога да ви кажа, че почти 100% ще отидат само за туризъм. Може би, защото самите държави а, имат а, много по-голям интерес а, към туризма, колкото към културата как ще можем да си гарантираме, че част от тези пари наистина ще отидат за култура? Това е нещо, което притеснява всички групи и мисля, че говоря от тяхно име. И нека да се опитаме нещо да направим, да се увеличат бюджет за Творческа Европа и Еразъм, защото в момента парите са смешни. Да ви казвам, че за 27 държави имат 200 милиона година. Просто не е нужно човек да знае математика, за да го разбере. Благодаря ви. Благодаря ви. Времето, за съжаление, изтече. Алексис Георгулис. Can ми. Чувате ли ме? Благодаря ви. Аз поисках в писмо, което написах до платформа активна подкрепа за творческите дейци по време на пандемията. Платформите заделиха част от своите постъпления за благотворителни цели. Освен това, повишиха осведомеността на банките. Но това, което дължим на творците, е неблаготворителност. Те трябва да получат това, което заслужават. Същевременно в държавите членки има забавяния по изпълнението на директивата за авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар, включително и член 18, който гласи, че авторите трябва да получават съразмерни и достойни възнаграждения. Необходима е мигновена намеса, за да може културата да се възстанови. трябва да предприемем незабавни действия. Затова искам да ви попитам, госпожо комисар, какво ще направите вие, за да може наистина творческите дейци да разчитат на достойно и съразмерно възнаграждение. Благодаря. Благодаря ви. Последният оратор в рамките на този кръг, колегата Изабел Лойфие. Grazie президенте. buongiorno Commissario. Благодаря, госпожо председател. Добро утро, госпожо комисар. Не веднъж вече сте разговаряла с нас през изминалите месеци. При всички тези наши дебати сме повдигали въпроса за работещите в сферата на културата и творческия сектор. Те в момента са притиснати Разбирам, че искате да започнете работа по нова програма, но не според мен сега е моментът. Освен това, не разбирам какво конкретно се предвижда по тази програма, какви са сроковете, които предвиждате, най-вече за подпомагането на творците и работещите в културната сфера. Не сега е моментът за започването на работа по нова програма. Трябва да подпомогнем творците и работещите в сферата на културата. Говорихте също така и за новата платформа, по която предстои да се работи. През изминалите месели, месеци видяхме, че в държавите членки има много големи разлики между предвидените от тях графици и между правилата. Не мисля, че Европейската комисия може, като зачита спецификите на държавите членки, да въведе общи правила за отворени кина и отворени театри при спазване на правилата за социална дистанция. Е, Председателката, благодаря ви. Госпожа Мария Габриел има 5 минути за отговор. Имате думата, госпожо комисар, за 5 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, нека да отговоря на поставените въпроси. Аз съм очудена, че вие отново поставяте въпроса за неполучената информация, тъй като на 19 октомври ми казаха, че тази информация е изпратена. Но ще проверя отново. Госпожо Шодро, Шойдрова, благодаря, че говорихте за това колко е важно Баухаус да остане инициатива отдолу нагоре. И разбира се, това, което ние ще представим като инициативата Баухаус, ще бъде опит да се съчетае този подход отдолу нагоре с подхода отгоре надолу. Надяваме се това да даде едно по-голямо измерение и аз напълно подкрепям идеята. Иновациите, разбира се, не може да се търсят само в архитектурата. Ние го разбираме. Е, обръщам се към господин Руис Девеса. За това е много добра идеята в е, плана за културно възстановяване да се мисли за това. Вие знаете много добре, че държавите членки ще изработят национални стратегии. В тези национални стратегии трябва да се предвидят съответните програми. Разбира се, на нас ни трябва дела, а не думи. Всички искаме да сме солидарни. Виждаме, че в някои държави има добри практики, но има и държави и членки, които не се справят толкова добре. Хубаво е това, което казвате, да ангажираме и поетите, и писателите. Много добра идея също така е във всяка държава членка да се именува улица на името на Самуел Пъти. А за въпроса ви как ще опазим интернет пространството, отговорът е ясен. Това, което е незаконно извън интернет, е незаконно и в интернет. Аз съм готова да подкрепя всички инициативи. Имаме и инициативи в областта на цифровото образование – ще предложа насоки за изкуствения интелект в образователна среда. но е ясно, че ние имаме абсолютно едни и същи цели, заедно с комисаря Брутон. Прекъсната е връзката на ораторката.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 ако не можем сега съвсем скоро да го разрешим, нека най-сърдечно благодаря на госпожа Мария Габриел за участието и в днешното ни заседание. Ще я помоля да отговори писменно на въпросите, които не са получили отговор до сега. Много се радвам че можахме да получим по-подробна информация по немалко въпроси, но има все още много нерешени въпроси, като например този за финансирането на инициативата Нов европейски Баухаус не е лоша идеята за тази инициатива, но трябва да има яснота за източника на финансирането й. Радваме се много, че няма да се финансира тя със средства по програмата Творческа Европа, но все пак трябва да има яснота за източника на финансирането на подобни идеи. Радвам се също така, че продължаваме градивното си много ползотворно сътрудничество с госпожа комисаря. Пожелавам и всичко най-добро до нови срещи срещи на заседания на нашата комисия. Преминаваме към следващата точка от дневния ред размяна на мнения за случилото се и последните промени в Университета за театрално и филмово изкуство в Будапешт. Будапешта. Те бяха отразени в немалко европейски медии. Критиката е насочена основно към промени в организационната структура на университетското ръководство, които ще обсъдим днес по-подробно. Университетът се управлява в момента от частна фундация, с което много важни правомощия за вземане на решения са били прехвърлени от университетското ръководство на надзорния съвет на тази фундация. Освен това, в надзорния и съвет членуват близки до правителството лица. Не е имало и достатъчно допитване до университетското ръководство. Всичко това е довело до оставка на ректорите на университета, както и до протести от страна на студентите. Има съмнение, че преорганизирането на структурата на университетското ръководство има за цел да се упражнява контрол върху преподавателската и творческата дейност в университета от страна на правителствата. Това е едно тежко обвинение, тъй като свободата на преподавателската и творческата дейност е основна европейска ценност, която винаги е била много важна за нашата комисия и за чието спазване винаги сме работили. Радваме се, че днес сред нас са някои от основните действащи лица. Те ще ни дадат по-подробна информация по въпроси, които много тревожат Европейския парламент. Ще отговорят на наши въпроси. Днес искаме да си създадем представа за случващото се, да се надяваме, че ще има открита и съдържателна дискусия по същество. Пред Поканили сме различни действащи лица, като например ресорния министр от унгарското правителство, господин Ласло Георги, както и Атила Винятски, председател на надзорния съвет на новата част на фундация. Сред нас е и бившият ректор на университета Ласло Упор, както и Хана Миловиц, заместник-председателка на студентската организация. Радвам се, че всички те се отзоваха на поканата ни, че ще участват в днешно днешното заседание. Приветствам ги с добре дошли. Ще дам сега на всеки един от гостите ни думата по за 4 минути. Моля за вашето разбиране за това, че след изтичането на 4 минути ще ви прекъсвам. След това ще имаме време за два кръга от въпроси и отговори, в рамките на които всяка политическа група ще има думата по за минута и половина. В края на всеки кръг от въпроси, всеки от гостите ни ще има по 3 минути за отговори. Накрая ще дам думата на представителя на комисията за 2 минути. Имате по 4 минути за изказване. Следват два кръга от въпроси с по минута и половина за въпроси. Отговорите след това ще бъдат по за 3 минути на оратор. Ако не следя наистина много строго за спазването на времето за изказване, няма да се вместим в графика си. Сега давам думата първо на ресорния министр господин Георги, за да ни представи събитията от гледна точка на унгарското правителство. Can you hear me? Good morning, ladies and gentlemen. I hope you can hear me. Madam President, ladies and gentlemen. Госпожо председател, дами и господа, благодаря ви за възможността за това разискване. Мисля, че е важно да водим професионален диалог Проблемите в нашия случай могат да се разберат най-добре в един по-широк контекст. 2016 година беше прията нова национална стратегия за образованието. Идеята беше университетите да се доближат до пазара, студентите, бизнеса. Автономията на университетите в Унгария обаче се гарантира от Конституцията. И университетите трябва да се управляват не от правителството, а от ръководството на университета. 2019-2020 година бяха направени промени които засегнаха 30 000 студента. Важно е да се отбележи, че Ние също така разговаряхме с Унгарското сдружение на ректорите на университети, като Студентите и преподавателите от нашия университет трябва да се оправят в една съвсем нова ситуация. Аз виждам отлични режисьори, отлични актьори и от двете страни на масата. Ние сме сред първите 10 университета в тази област. Същевременно виждаме, че Оскарите обикновено се печелят от тези, които са посещавали частни институции. През последните 10 години унгарското кино привлече внимание. Будапешта се превърна в един от най-големите филмови центрове в Европа, втори след Лондон. Режисьорите, актьорите получиха многобройни международни награди. Нашата цел продължава да бъде промяна в висшето образование. Нашият университет би трябвало да може да покрие нуждите в областта. За това до година увеличаваме бюджета ни четирикратно от 3 милиона на 12 милиона. 3 милиона за оперативни разходи, 3 за развиване на преподаването и 6 за развиване на инфраструктурата. Уважаеми дами и господа, тази чувствителност към професията е гаранцията за нашия успех. Надявам се да работим всички, така че да има съгласие как да бъде организирано в бъдеще преподаването. Благодаря. Благодаря ви за 4 минути. Има думата господин Упор, бивш ректор на университета. Моля да ни представи своята гледна точка. Uh, good morning, everyone. Um, thank you for the invitation and thank you for Добро утро на всички и благодаря за тази дискусия. Университетът за театрално и филмово изкуство е на 150 години и той е една точица на картата на висшето образование в Европа. Но той миналата седмица на приемните изпити в Будапешта привлече 15 000 кандидати. Нашата институция минава през преход. И в края на този преход, чрез превръщането ни в частна институция, ни изгубихме всички гаранции за университетска академична автономия. В края на август изтече едномесечното предизвестие за освобождаване на ръководството и студентите окупираха сградата. Как се стигна до там? Автономията е фундаментална, основна ценност, гарантирана не само от Хартата за основните права в Европейския съюз, но и от Унгарската конституция. Но има противоречащи си промени през последните години в унгарското висше образование и промени, които противоречат на този основен принцип. Не навсякъде е губена автономията, там където е имало преминаване от държавно към частно. Тук институцията ще бъде финансирана от държавния бюджет, без обаче държавата да има никакъв контрол върху нейното управление. Надзорният съвет е този, който ще осъществява контрола. Членовете на надзорния съвет ще бъдат назначавани пряко от правителството и то пожизнено. А съветът има възможност и да се намесва в академичната работа на университетите, които са му поверени. Новата фундация и организационните правила са прекалени. Всичките ни основни права бяха отнети, включително правото да назначаваме е, ректор на университета, е, директори на отделите в него, е, декани на факултетите. Това е далеч не само нарушение на една абстрактна идея, а всъщност е едно лишаване от академична автономия. През месеците на прехода академичните ръководители на университета нееднократно споделяха съмненията си, страховете си, предлагаха альтернативи. Студентите правиха декларации, организираха протести. На нито една от бележките си не сме получили отговор. Така наречените преговори се диктуват от Министерството, от държавата. Никой от исканията ни не е взето предвид. Голям брой други академични институции изразиха солидарност с нас. Между другото, тези, които протестират, не предприемат тези действия с оглед на някаква конкретна политика, на политически убеждения. Ние няма да се поддадем на натиска. Надзорният съвет си служи само с заповеди. Той декретира. И стига до крайности. Променя си собствените правилници, правилниците за собствената си дейност. Тоест, във факт се превръща намесата в академичната автономия. Лишаването от такава автономия. Ще се борим с това зло. Миналата седмица в един арогантен опит за решаване на проблемите. В сградите бяха орязани е, всички възможности за достъп до интернет. Бяха заключени някои от залите. Но, както казах, ние сме 150 годишно учебно заведение. Подобни действия са без прецедент. Не е чудно, че в петък миналата седмица имаше поход на хиляди хора, митинг, който ни подкрепи. Кой има интерес от едно правителство, което нарушава собствената си конституция. Благодаря ви. Благодаря. Думата има господин Атила Виднянски, председател на надзорния съвет на новата частна фундация. Господин Виднянски, имате думата също за 4 минути. С интерес ще ви слушаме. Виднянски, please press... Господин, господин Виднянски, моля, включете микрофона си. За съжаление виждаме оратора, но не го чуваме. Господин Вигнянски, казва председателят, не ви чуваме. Ich würde gerne die Technik bitten. Председателката моля техниците да разрешат техническия проблем. Междувременно ще дам думата на госпожа Миловиц. Накрая ще дадем възможност на господин Видняски да се изкаже за 4 минути. Госпожа Миловиц, имате думата за 4 минути. Good morning. Госпожа Миловиц, добър ден. Благодаря за това, че ни поканихте да участваме в заседанието. Казвам се Хана Миловиц и съм заместник-председател на студентския съвет. Говоря от името на студентите в Университета за театрално и филмово изкуство в Будапешта. Много ви благодаря за това, че ни изслушвате. Благодарение на това, че нашият сенат се отнася към студентите като равни партньори, ние знаехме как, как ще бъде реструктуриран университета още в началото на март. Следихме процедурата по промяна на модела с известни очаквания, тъй като тя обещаваше новост, развитие, както на инфраструктурата, така и на международните ни връзки. Но начина по който Министерството осъществи преструктурирането показват пълна липса на концептуална основа, на концепция, показа липсата на воля за преговори. Всичко това беше маскирано с бързи срокове. През юни министърът се срещна с ръководството на университета и с студентите по-отделно. Нашите студенти бяха изготвили списък за това, което според нас съставляваше правомерна гаранция за академична автономия, за нашето право на самоуправление. Този списък не бе взет предвид от министъра и законът бе прият без никоя от клаузите, гарантиращи университетската ни автономия. През юли надзорният съвет на новосъздадената фундация бе назначен направо от Министерството. Ние се уведомихме за това от печата. В края на август съветът прие основополагащите документи, които лишиха Сената от основното ни право на самоуправление. Това означава, че студентите вече няма да могат да изразяват вижданията си по въпроси, свързани с университета и в крайна сметка по въпроси, свързани с нашето бъдеще и кариера. Ние искаме да учим и за това окупирахме университета. Искаме да, създад, да, съ, да бъдем професионалисти, независими, способни да създават творчество. Дори когато ректорът, назначен от съвета, с 8 часово предизвестие ни нареди да освободим сградата, ние продължаваме блокадата и успоредно с това часовете се провеждат. Форумът основният орган на нашата пряка демократична система от началото на окупацията функционира. Тази промяна на модела, която засегна нашия университет, засяга всъщност цялото висше образование в Унгария. Преди нас още седем университета минаха от държавата към частни фундации, а Министерството назначава близки до правителството бизнесмени и известни личности, които стават пожизнени членове на съответните надзорни управителни съвети. Това означава, че групи от по пет човека ще имат контрол върху академичните институции за неопределен срок, без никакъв демократичен контрол върху тяхната дейност. Такива промени са предвидени за всички университети. И означава, че цялото висше образование в Унгария ще бъде предадено за управление в ръце, които няма да бъдат контролирани. Готови сме да обсъждаме бъдещето с Министерството, ако обаче бъдат възстановени нашите права и бъдем възприемани като равни партньори. Смятаме, че тези условия са необходими, за да стигнем до крайен резултат, който отчита всички гласове служи на всички страни и на унгарското общество като цяло. Благодаря ви много за това, че ме изслушахте. Благодаря, госпожо Милович. Сега ще се опитаме отново да се свържем с господина Тила Виднянски. Mr. Vitlaski, I will refresh your page because of problem with your... Господин Вигнянски, тъй като не ви чуваме, ще се опитам да презаредя вашата страница в интернет.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 Ich höre gerade von der Technik, dass es noch ungefähr eine Minute Техниците току-що ме уведомиха, че ще им е необходима още една минута, за да решат проблема. Нека изчакаме тази една минута, тъй като е важно да изслушаме и представител на надзорния съвет, преди да започнем с първия кръг от въпроси. Ако продължи да има технически проблеми, ще дам думата на господин Виднянски по-нататък, но нека първо се опитаме да ги решим. Revitňatsky, do you hear No, we cannot hear you. Is there perhaps a possibility има ли възможност да ни се обадите по телефона и по този начин да ви чуем? На микрофоните в залата, оттам да почерпим звук. Има ли техническа възможност да организираме изказването му по този начин? Ако ораторът се свърже по телефона, няма да има превод, така ли? Ja, es scheint nach wie vor, dass Председателката явно продължава да има технически проблем с звука. Вероятно става дума за софтуерен проблем от страна на господин Виднянски или софтуерен проблем от наша страна. Какъвто и да е проблемът, явно не може да бъде решен толкова бързо. Dann würde ich jetzt in die erste Frage затова нека пристъпим към първия кръг от въпроси и отговори. След това да се надяваме, че ще можем да дадем думата и на господин Видняски. Много е важно, според мен, да изслушаме и председателя на надзорния съвет на фундацията, за да ни представи той гледната си точка за случилото се. Но нека сега пристъпим към въпросите. В момента, в който имаме техническа възможност за това, ще дадем думата и на господин Виднянски. Госпожа Шойдрова е първият оратор за две минути, моля. Председателката, извинявайте, посегнах към погрешния списък с заявили желание да се изкажат. Господин Милан Звер има думата. Милан Звер, bitte. Auch da scheint es technische... Явно и при господин Милан Звер има технически проблеми. Давам думата на Петра Камереверт. Благодаря ви. Надявам се, че всичко е наред. Председателката Петра, не те виждаме, поради което не можеш и да бъдеш преведена. Ще трябва да се изкажеш на английски. Ich habe meine Kamera an. Seht ihr mich? Госпожа Камереверт, включих си камерата. Сега виждате ли ме? Да, имате думата, моля. Благодаря. Благодаря. и за представените различни гледни точки на заинтересованите страни. Смятам, че преструктурирането на университета за театрално и филмово изкуство е последният ход на правителството за заглушаване на гласове, които са против курса на правителството. Нека ви припомня за пореден път, че основните права са не само предпоставка за присъединяване към Европейския съюз, но и трябва да се зачитат в дългосрочен план и след присъединяването. Въпрос към министъра господин Георги. Учреден е петчленен надзорен съвет на фундацията. Ръководител на тази структура е директорът на Националния театър. Това е човекът, който върши грубата работа. Структурата, която ръководи, той взема решения за организацията на учебния процес и за финансирането как бе подготвено това решение? Доколко сте подходили щателно към него? Консултирахте ли се с учащите се и ръководството на университета? Какви бяха причините за тази промяна? Какви бяха критериите за подбора на членовете на надзорния съвет? Какво смятате да направите, за да гарантирате независимостта на научната и творческата дейност, при положение, че всички членове на надзорния съвет са близки до правителството. Въпрос към господин Виднянски. Наскоро казахте, че Университетът се доминира от левичарски среди. Изказвахте се също така презрително за отделни студенти, преподаватели, членове на ръководството. Смятате ли, че това е една добра основа за по-нататъчно сътрудничество? Какво смятате да направите, за да гарантирате свободата на словото в университета, да дадете възможности за изразяването на критични оценки на работата на правителството? Как се вписват в това мерки като заключването на отделни аули, както и на блокирането на достъпа до интернет в университета? Председателката, предупреждавам ви, че времето ви изтича. Als nächstes Ihre Ирена Йовева от името на Обнови Европа. За минута и половина. Hello, I hope... Добър ден, надявам се, че ме чувате. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да изразя пълната си подкрепа за студентите. Искам да ги поздравя за техните усилия, сила и стремеж да променят университета. Мисля, че от този университет са излизали блестящи творци. Надявам се това да е така и в бъдеще, тъй като ние имаме нужда от тях. С тревога следя ставащото в Унгария. Унгария е страна, в която правителството системно от години потиска свободата на словото, свободата на творчеството. Това е просто един нов връх. Съжалявам, че не можах да чуя какво можеше да ни каже господин Вигнянски, но искам да го запитам нещо. Вие сте говорили за това, че сега в университета ще има нов начин на мислене, като в часовете ще бъде придадено едно ново измерение на патриотизъм и християнство. Какво означава патриотизъм? Че ще потискате всичко, което не отговаря на вашите собствени идеи и ценности, като прикривате всичко това зад фасадата на увеличената конкурентоспособност. Това би било опасна стъпка. Виждали сме го и преди. Ако има нещо, което мога да попитам министъра, пък е дали може да ни гарантира, че университетът ще бъде отново снабден със свободите си, дали те ще му бъдат върнати. В този момент, ако трябва да бъда искрена, не ви вярвам. Смятам, че научните среди и изкуството трябва да бъдат свободни от всякаква идеология, особено такива потиснически идеологии, каквито преобладават в Унгария днес. Председателката, благодаря. Доколкото разбирам, Техническият проблем вече е решен, но нека първо приключим с кръга от въпроси. Милан Звер предстои да се изкаже, след което ще дам думата на господин Виднянски, за да отговори той първи на въпросите и да има и повече време за изказване. Милан Звер. Сега Милан Звер. Bologna процес must continue but positive results are coming slowly. Положителните резултати се виждат бавно. Част от студентите и преподавателите продължават е, да изпитват затруднения, особено в така наречените страни в преход. Филмовото и театралното образование в Унгария са пример за това. През 2019 година правителството, държавата започна да се изтегля от управлението на този тип учебни заведения и да прехвърля това управление на частни фундации. Това е стъпка към по-голяма свобода. Но новият съвет се оглавява от един от най-известните театрални специалисти, директор на Народния театър в Унгария. Бюджетът ще бъде удвоен – въпреки тези положителни елементи, в медиите протестът се представя по драматичен начин. Говоря за протеста на студентите, който започна миналото, миналия месец. Дълбоко убеден съм, че този протест не е спонтанен. Той се използва за политически цели. Както знаем, левицата дори заплаши новото ръководство на университета. За мен това е дълбоко обезпокоително. Е, Председателката, благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Атила Виднянски, за да направи както встъпителното си изказване и така и да отговори на въпросите. Имате думата за 7 минути.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 Става дума за въпроси, които са на дневен ред вече от 30-40 години. Някои от представителите на университета казаха, че не можем да продължаваме по този начин. Аз самият съм работил в сферата на театралното изкуство. В момента работя на най-високо ниво. Допитах се до представители на сферата на театралното изкуство, до филмови дейци. Важно е в тези две сфери да настъпят промени. Оплакват се някои филмови дейци, които твърдят, че няма достатъчно сътрудничество между сферата на филмовото изкуство и университетите. Тук трябва да настъпят промени. Университетите винаги са имали проблеми при комуникацията с структурите, които ги финансират и управляват. Това доведе до много тежки структурни проблеми, на които се натъкват университетите в момента. Според нас трябва да има повече многообразие на ниво висши учебни заведения. Трябва да се запазят също така и добрите практики, установени до момента в университетите продължава учебният процес, не е разпуснат ректорският състав, никой не е бил уволнен. Искаме да постигнем повече многообразие на ниво висши учебни заведения. Проявяваме готовност за това. И от тази наша готовност проистичат и разговорите с творците и филмовите дейци, вече от години се организират подобни срещи и дискусии. Немалко известни личности от целия свят са участвали в тях. Участвали са също така и в организирани от нас фестивали. Поставяме акцент и върху филмовото изкуство в арабския свят. Какво друго е това, ако не е доказателство за откритост? Бяха упоменати протестите. Цитираха се 15 000 души, които са участвали в тях. Бе проявена солидарност, но Партиите се възползваха от тези протести, за да провеждат предизборната си кампания. Все по-ясно ще става в бъдеще, че подобни събития се използват от определени политически сили. Студентите получиха съответната информация още през месец август. Бе им втълпено, че трябва да блокират подстъпите към университета. Още през месец септември господин Упор се обърна към университета с писмо, в което призова за продължаването на учебната дейност по време на семестъра. В този конкретен университет в целия процес се намесват определени левичарски сили, определени партии. При все това трябва да се установи диалог. Трябва да продължим да разговаряме едни с други, въпреки че Ласло Упор ни представя като безчовечни, лишавани от човешките ни черти. Вече веднъж ме е обиждал, наричайки ме обект. Обиждала е и колегите ми в надзорния съвет. Надзорният съвет ясно разясни какви са целите му. Сред тях има и добри инициативи. В преструктурираните университети се учат 30 000 студенти. В други така преструктурирани университети не е имало подобни проблеми. Промените там не са довели до промени в оперативната им структура. В случая предложените промени не се приемат от някои студенти, които получиха определени инструкции през месец август. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да сме на прав път. Сигурно сте разбрали, че в резултат от направените промени университетът ще получи по-високо финансиране много от гледните точки, които съм изказвал до тук, много от изказванията ми се представят преувеличено. За мен, християнството е една приобщаваща идея, идея основаваща се на откритост. Искаме и тази институция да прояви повече откритост, да има повече взаимодействия между университета, между театри и други институции Повечето от преподавателите в университета в миналото бяха само две-три институции, два-три театъра, например. А в момента говорим за бъдещето на този университет. Това е един мащабен експеримент, включително и в международен план. Какво е положението в момента? Немалко преподаватели от други страни се намесват в процесите, намесват се и други действащи лица. А ние имаме сериозни намерения, вършим си честно работата. Вече от десетилетия се правят опити за промени – във висшите учебни заведения, но те не застават зад откритостта, зад многообразието като каос. През изминалите години отстъпиха от тези принципи, искат да се изолират. Председателката, благодаря, тъй като времето ни притиска, ще дам думата на останалите двама колеги, записали се за изказване, Ромео Франц и Даце Мелбарде. Имате думата по за минута и половина, след което ще дам думата на гостите ни за отговор. Ромео Франц за минута и половина, моля. Благодаря ви. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми господин Упор, уважаеми господин Виднянски, уважаема госпожо Милович. В петък вечерта около 10 000 души излязоха на улиците в Будапешта, за да демонстрират за автономията на Унгарския университет за театрално и филмово изкуство. Протестът бе насочен срещу надзорния съвет на новосъздадената частна фундация, управляваща университета. Правителството не дава признаци на готовност за компромис. Въпреки това университетът е твърдо решен да продължи с протестите, тъй като иска да запази автономията си. Автономията е предпоставка за творческата дейност, за възможностите за такава дейност. Господин Виднянски, вие настоявате за поставянето на акцент в университета върху патриотизма и християнството. Това е едно тревожно явление. Обеден съм, че колегите ми споделят тези мои притеснения. Една демокрация се подхранва от критичния дискурс. Творческата дейност, изкуството трябва да се осъществяват в условия на свобода. Протестите стават все по-многобройни и по-масштабни. Немалко творци в Европа дадоха израз на солидарността си. Студентите в този университет се ползват с широка международна подкрепа от различни кръгове. Какво ще направите, господин министр, за да се вслушате в гласа им? Благодаря. Последният ни оратор Даце Мелбарде. You, you... Благодаря, госпожо председател. Тази размяна на мнения се случва в правилния момент, като имаме предвид докладите от миналия петък. В Будапешта излязоха да протестират много студенти и от театралния университет и от други университети. Те се притесняват за академичната свобода. Моят въпрос е към господин министъра. Хубаво е, че ни казвате за големите успехи в филмовата индустрия, за това, че се увеличават парите за образование и филми, но това няма нищо общо с причините, заради които студентите протестират по улиците. Вие осигурявате допълнително финансиране и въпреки това те протестират. Защо смятате, че това е така и какво ще направите? Имам въпрос към господин Смилович. Смятате ли, че може да се стигне до напредък, да се удовлетворят исканията на студентите? Възнамерявате ли да се обърнете към Конституционния съд за намиране на решение? Или според вас съдът също е зависим? Благодаря ви, госпожо Мелбарде. Сега ще дам думата на гостите ни в последователността, в която бе предвидено това първоначално. Първо има думата господин министър Ласло Георги. Имате думата за 3 минути, моля. Thank you very much. And once again... Благодаря. Още веднъж благодаря ви за поканата. Надявам се тези разисквания да намалят до някъде напрежението. Надявам се също така, че това е професионален, а не политически дебат, че творците, преподавателите им се интересуват най-вече от бъдещето на филмовата индустрия, на театъра – на актьорското майсторство. Първо нека кажа, че тази промяна напълно отговаря на Конституцията и на духа на закона. Освен това, от февруари 2020 година се водят непрекъснато преговори, седем срещи На 24 февруари имахме среща между ректорите също така. Като говорим за членовете на съвета, нека кажа, че сред тях са някои от водещите филмови режисьори и актьори в Унгария в момента, както и топ бизнесмени и меценати на това изкуство. Няма нищо лошо в съвета на един университет да членуват водещи бизнесмени и меценати. Пак ви казах, че бюджетът на университета се увеличи през септември, не се е намалил – Мога да ви дам и примери. Водещите 10 университета по света в филмовата индустрия са частни университети. Нашите партньори, партньорите на СФЕ, са Бърмингъмски университет, университета на Стафърдшир, Американската Джулиер Скул – Мога да дам и други примери. на университети, които в последно време са променили своята структура и вече са не държавни, а частни, например Ягелонския университет. Искам да пожелая отново успех на бъдещите дискусии. Ние сме нация от любители на театъра. На трето място по честота на купуване на театрални билети в Европа. И ние всички искаме да помогнем на тази област. Благодаря. Vielen Dank, Herr Minister. Als nächstes Herr благодаря, господин министр. Господин Атила Виднянски за 3 минути. Köszönöm szépen. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy... Нека още веднъж изтъкна, че сме готови за всякакви форми на комуникация, взаимодействие и преговори законосообразно избраното и назначено ръководство на университета трябва да бъде допуснато до сградата на университета от студентите. Тревожна информацията, която достига до нас за случващото се там. Нека ви покажа тази снимка, на която ясно се вижда какви са последиците от анархията. Виждате какви са условията в сградата на университета. Ужасяващи са тези снимки. Ужасяващо е случващото се там, включително и от санитарно-хигиенна гледна точка и от гледна точка на противопожарните изисквания. Това са снимки, направени в сградата на университета. Мога да ви предоставя и още такъв снимков материал. Много е важно да може да се установи ред в сградата, да може учебният процес да продължи там нормално. Условията, при които работят преподавателите, в момента не отговарят на изискванията за функционирането на един университет. Студентите трябва действително да демонстрират готовността си за диалог. Проблемът с комуникацията на днешното ви заседание не е просто символичен. Студентите блокират подстъпите до университета, изолират се. През изминалите 30-40 години имаше подобни тенденции. Имаше подобни тенденции и след Втората световна война. Всички ние се нуждаем от промяна трябва да се прочисти системата. Можем да постигнем такава промяна и разполагаме с чудесни специалисти. Нека университетът се вслуша и в други гласове. Нека възприеме и други идеи, нека въведе по-различни методи за преподаване. Това ще се отрази добре на филмовото изкуство в Унгария, както и на изкуството в страната като цяло. Не ни отблъсквайте, позволете ни да ви убедим, че имаме добри намерения. Още нещо. Наистина имаме възможности за създаването на един нов университет, за това университетът да отвори нова страница в историята си. Думата има господин Упор, бивш ректор на университета. Uh, Благодаря накратко. Нашият протест никога не е бил политически и винаги е, е бил протест от професионално естество, свързан с автономията ни. Ние предложихме да се започне с преговори преди да се изпълнят промени. Също така направихме предложения за изменения в това, което ни се предоставя и подготвихме собствен вариант, но нито едно от нашите искания не беше уважено. Нямаше изслушване в парламента, нямаше никаква възможност да представим нашата гледна точка – Но пак казвам, нашият протест не е политически, а професионален. Автономията се е увеличила, което означава, че съветът може да направи промяна от днес за утре, ако желая това, но това не е увеличаване на автономията. Последните преговори между новия академичен съвет и между нас не се случиха, защото ние решихме, че няма да участваме. Това щеше да е възможност да ни се представи нещо, което е подписано три дни преди Академичния съвет да започне да работи. Това не е наистина проява на желание за работа заедно. Освен това, нека кажа, че един от членовете години наред води кампания и иска да се присъедини към нас, а всъщност години наред е унищожавал репутацията и на преподаватели, и на студенти. Също времено Трябва да се има предвид, че когато се представят планове как да се промени начина на работа в университета, това вече е намеса в автономията. Вие може да видите списъка на всички, които са ни подкрепили и които са изразили солидарност. Той е много впечатляващ. Има хора и от Унгария, и от света. Э, Благодаря ви. Накрая давам думата за отговор на госпожа Хана Милович от името на студентите. and we're also not manipulated. Ние не сме манипулирани от нашите професори или лидерите. Често ни обвиняват от страна на правителството в същото, а именно казва се, вие сте деца, вас ви манипулират, вас ви използват, професорите се крият зад вас а всъщност искат само да опазят своите позиции и власт. Това не е вярно. Ние протестираме единствено в името на университетската автономност и нищо друго. Никой не ни плаща. Просто се борим за своите академични свободи нещо, което е много по-обхватно от тяснопартийната политика. Ние ще се обърнем към Конституционния съд с молба да бъде отменен този закон. Благодаря. Äh, Председателката, благодаря ви. Мисля, че тази дискусия бе полезна за нас. Благодаря ви, че проявихте готовност да ни дадете информация, да отговорите на въпросите ни на базата на днешните дебати. Ще продължим разискванията по въпроса и в бъдеще. Би трябвало да имаме възможност да се обърнем към отделните действащи лица и в писмена форма, ако възникнат други въпроси при по-нататъчните дебати. За сега